Eh, eh, Уважаеми колеги, предлагам да започнем. Въпреки, че не всичко от колегите са тук, но може би това се дължи на факта, че много от колегите пътуват за Литва, за да посетят една атомна електроцентрала там и да се информират за ситуацията на мястото. Госпожа Елесендър още не е а, тук. Предлагам да разгледаме точка а, 7 и 12 да ги разменим тези доклади, като започнем с точка 12. Госпожо, госпожо Холмайер, имате думата. Господин председател, аз ще се изкажа съвсем накратко. Тук става въпроса за представяне на становище, свързано с преките плащания, изготвено тук от нашата комисия. Най-важната цел на нашата комисия винаги е била от една страна да се придържаме към принципите за прозрачност и яснота. От друга страна, разбира се, винаги сме били за намаляване на бюрократичната тежест. Това е една от важните цели е, в рамките на реформата на ОСП, а именно намаляване на административната тежест – за бенефициерите в държавите членки, разбира се, при изпълнението на всички заложени критерии. В тази връзка сложих акцент върху това при ем, екологизирането, е, при ем, разпоредбите за ем, дребните селски стопани, за активните селски стопани, така нататък всички тези аспекти да бъдат предприяти е, промени, е, да има по-ясни формулировки. Ние не можем обаче да направим тези промени тук от, в комисията. Знаем, че комисията разполага с много делегирани актове и това е една тема, която не трябва да има политически оттенък. А, тези актове а, трябва да послужат за изпълнението на политическите цели. Аз написах в моята обосновка, че водещата комисия моли а, за моля политическите цели да бъдат заложени е, в отделен акт. Освен това, предложих а, а, да, да има ясна формировка за това а, а, кои места не са селско-стопански райони или не са ферми, да речеме игрищата за голф, не могат да попадат в а, тази категория. Освен това има особености свързани с екологизирането, на, а, разделянето на базата и на санкциите. Говорим и за това, че в Европа имаше много проблеми с изчисленията, а освен това, от друга страна, беше застрашена и околната среда. На следващо място разпоредбите, свързани с младите селски стопани. Ам и а, доброволния а, характер на тяхното участие. Това е нещо, което трябва да бъде определено от държавите членки. Ако някой е подал заявление, нищо не се е случило, следващата година не трябва отново да се подава заявление. По този начин да се намали бюрократичната тежест. Ами това е в общи линии. Радвам се, че можем да обсъдим а, темата. С нетърпение очаквам коментарите на колегите. И така, срокът 12 юли в 12 часа. Благодаря за дискусиите, които проведохме до сега с колегите. Благодаря на тези, които ме подкрепиха. И сега отново давам думата на а, председателя. Благодаря. Искам да се извиня на комисията не бях разбрал съвсем, че представителите на комисията са тук. Има ли колеги, които биха искали да се изкажат а, и да коментират казаното от докладчика? Няма. Тогава приключваме. Когато колегите от комисията дойдат, ще им дам възможност да реагират на това, което каза госпожа Холмайер. Тогава приключваме с тази точка, освен ако комисията не иска да каже нещо в последствие. И след това преминаваме към точка 7, която не разгледахме вчера, именно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съвета доста пространна тема. Нека да чуем докъде са стигнали нещата и какво можем да очакваме. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Движението сутринта беше ужасно. Както казахте, много удачно. Темата е доста пространна и има дълга предистория. Въпреки всичко, парламентът държи да се възстанови нормалната ситуация, в която се отчитат напълно правилата и правомощията на парламента да освобождава от отговорност. Всички институции, които до сега са били предмат, предмет на демократичен контрол, са се съобразявали с това обстоятелство, с изключение на съвета. когато стане дума за диалог и признаване на правомощията на парламента, като че ли има една неохота. През май ние решихме да отложим освобождаването от отговорност, смятайки, че може би датското председателство, което създаваше впечатлението за положително отношение и добра воля, може би в последствие са решили да отговорят на нашите въпроси. И отложихме освобождаването от отговорност, но към момента нещата не са се променили. Сега имаме ново председателство и в е, новото си предложение което е в новото предложение трите срокове и аз в него се опитвам да отчета настъпилите събития, тенденции. Правомощията на парламента са в първата и третата част на доклада. Очертаваме всички съответни елементи. Също така съм оставила и констатацията на Сметната палата, тъй като там има няколко въпросителни. Освен това, съветът каза, че ще се вслуша в казаното от Сметната палата. И така, обединила съм онези елементи, по които съветът не е дал отговор в достатъчна степен. Очертала съм и у нези области, в които трябва да се променят нещата. И зададени са два, към съвета бяха отправени 26 въпроса. Те не са получили отговор. Бяха изпратени няколко документа, но не отговориха напълно на въпросите на парламента. И документите, които изпратиха, не са документите, които ние поискахме. Освен това си позволих да напомня тези формулировки, които бяхме използвали в е, миналото по-конкретно провеждането на среща между парламента и съвета. Може би си заслужава тези аспекти да бъдат разгледани на семинара за функциите на парламента и съвета по освобождаването от отговорност. И може би това е подходящ момент да се предостави актуална информация на кипърското председателство. Към момента те не са показали желание да участват в решаването на проблема, но с господин Тоя сме предприели контакти, за да видим какво може да се направи. Готова съм да изслушам всички изменения. Благодаря на секретарията и господин Кристалинас, без когото нищо не можеше да се получи. Той прояви огромно търпение. Председателят. Благодаря. Кой иска да се изкаже? Господин Сондергард. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за свършената чудесна работа по този труден проблем. Мисля, че ние трябва да продължим да отстояваме позицията на парламента. Едно изслушване е добра идея. Можем да мобилизираме кипърското председателство, което е възможно да прояви повече гъвкавост от предишните председателства. Съгласен съм и с това, че трябва самите ние да проявим прозрачност, независимо от това, което иска или не иска съветът. Ето защо аз бих искал в доклада да се каже ясно, че ние сме прозрачни в нашите отчети и а, този пример и това трябва да се следва от всички институции и мисля, че трябва да отложим освобождаването от отговорност. Господин Сондърга. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за предложението. Искам да повдигна три въпроса. Първо, какво можем да очакваме от кипърското председателство? Аз мисля, че е трудно да си представим ситуация, в която председателството ще промени нагласата на съвета, имайки предвид краткото време. Да не храним иллюзии. Това ще бъде продължителен процес. Хубаво е да проведем изслушване и да участва кипърското председателство, но да не храним иллюзии, както казах. Кипърското председателство си има много други проблеми и изведнъж няма, да се, няма изведнъж да се появят и да започнат работа и да се опитат да променят мнение, становището на съвета. Мисля, че трябва да изпратим отделна информация на кипърското председателство, за да може то да участва в дискусиите. Разбира се, те трябва да получат и отделна покана е, трябва да бъде пределно ясно, че сме ги поканили. Освен това, в датския вариант има някои преводни грешки в превода. Нека да проверим вариантите на различните езици, за да сме сигурни, че няма грешки. Има една много сериозна грешка в датския вариант, която води до пълна промяна на значението. Освен това, е хубаво да предложим дискусия с съвета. Има обаче някои формулировки, които за мен са трудно приемливи. А, може би е въпрос на терминология, но начинът по който е казано не ми се струва приемливо. Например, в точка 9 се казва, че ние изразяваме съжаление за трудностите с съвета при освобождаването от отговорност за 2007, 2008 и 2009 година. Аз мисля, че това не е много точно. Не става дума за трудности, на които сме се натъквали. Съветът винаги е отказвал да отговори на въпросите на парламента. Възникнаха проблеми, защото парламентът вече не иска да приеме този отказ. След това, точка 16. Там се казва, че там се изразява благодарност на датското председателство за процедурата за освобождаване от отговорност и изразява съжаление, че то не надгражда върху постигнатото от предишните председателства. Аз съм дъчани и ние нямам нищо против Дания но не разбирам защо трябва да благодарим на датското председателство. Вярно е, че за нас то беше много приятно, но ако говорим за постигнати резултати, те са по-скромни в сравнение с постигнатото от испанското и шведското председателство. Шведското председателство ни изпрати редица отговори неформално. Датското председателство можеше да направи същото. Датския парламент и Европейския парламент настояваха за това, но те не го направиха. Така че защо им благодарим? Мисля, че трябва да отбележим, че датското председателство следва една установена линия в съвета и постига много по-скромни резултати в сравнение с шведското и испанското председателство. Това е жалко. Но нека да казваме нещата такива, каквито са, за да не утвърждаваме един модел, в, при който председателството се държи мило, потупвани по гърба и нищо не се прави. По-нататък, 24-та точка е апел за диалог със съвета. Аз мисля, че този подход е погрешен. Винаги сме искали диалог с съвета. Каним съвета на абсолютно всяко заседание. Проблемът е, че много често съветът, е, председателството реши да не дойде. Така че не, ние не искаме диалог. Винаги сме го искали. Така че не е много уместно да казваме, че а, е, трябва да търсим диалог. Съветът а, е, трябва да приеме, че ние искаме диалог, като идва, а, като ги каним. Трябва да кажем пределно ясно, че именно това е процедурата. Ако обаче постигнем съгласие за промяна, в промяна на всички тези проблемни, според мен, области, докладът ще спечели. Благодаря за, за тези критични забележки, господин Оди. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Аяла Сендер за това, че продължава тази трудна дейност. Много е интересно да видим а, пълният набор от а, важни елементи. Аз а, задавам въпрос за подхода на комисията, а именно а, сегментирането на нашите становища за освобождаване на отговорност, без това да има правно основание. На мен ми се струва, че този доклад е повод всяка институция да изрази мнението си. От от, самото начало, от 2007 година насам, съм свидетел на битките, които води нашата комисия и парламентът, за да постигне освобождаването от отговорност. Правният въпрос дали разполагаме с такъв мандат все още не е намерил отговор. И според мен това е удивително. Ние не сме, ние не знаем кое е приложимото право. Мисля, че има опасност в сегментирането на процеса. Защо? Защото в демокрацията ролята на парламента е да упражнява контрол върху изпълнителната власт. И при в този контрол се одобрява или не отчетите и изпълнението им на изпълнителната власт. 2010 година е първата, в която започнахме работа по Лисабонския договор. За първи път Европейския съюз е е- получи юридическо лице. Ние имаме Европейски съюз, с, което е юридическо лице. И според мен на, тази, на това юридическо лице даваме освобождаване от отговорност. Но може би ние нямаме политическия кораж да, от, да откажем освобождаване на отговорност на Европейския съюз, представен от изпълнителната власт, а именно комисията. Всъщност за това става дума и това ме притеснява. Миналия път гласувах освобождаването за отговорността на съвета, защото мисля, че наблюденията, които бяха отправени, не бяха основания за отказ. Отбелязах поведението на някои служители на съвета и отношението им към парламентаристите мисля, че е необходим диалог и всички служители би трябвало да бъдат на разположение на нашата комисия. Но мисля, че и повтарям своите въпросителни. Може би един ден ще стигнем до разделяне на освобождаването от отговорност. Аз смятам, че това е жалко, тъй като има един парламент, който има едно правомощие върху целия Европейския съюз. Ние имаме правомощието да освобождаваме от отговорност Европейския съюз и ако комисията и ако не одобряваме дейността на комисията, можем да изразим това в съответно решение. Да, вярно е, че това е, може би, твърде решителен и опасен ход, но това е в съответствие с Лисабонския договор. Европейската комисия каза в писмо, че освобождаването от отговорност следва да се раздели. Това ме... Не съм сигурен, че това съответства на договор и аз настоявам за независимо прав... за независим правен анализ, който да ни каже дали имаме право, юридическо право да освобождаваме от отговорност съвета. Повтарям това, за да няма неразбирателство и недоразумение между нас, парламентаристите и правителствата на държавите членки, представени в съвета. Благодаря. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Госпожа Андреасен. You, I... Благодаря и искам да изразя подкрепа за казаното от преждеговорившия. Трябва да разберем, че, се, че освобождаваме от отговорност Европейския съюз. Това, че а, всъщност Европейският съюз е юридическо лице в съответствие с Лисабонския договор. Също така искам да подкрепя и казаното от господин Сталавракис, който настоя за прозрачност от страна на парламента. Ако не можем да осигурим тази възможност, тогава не можем да твърдим, че играем по прозрачен начин. И във връзка с казаното от датския ми колега, Съгласна съм, че датското председателство не се държа по много честен начин. Аз съм член на комисията по бюджета и е, тяхното поведение по отношение на годишната финансова рамка и бюджетът е, беше малко изпълнено с въпросителни. Говорим сега за освобождаване от отговорност на съвета. Знаем, че през октомври ще водим преговори по бюджета за следващата година. През ноември ще водим преговори е, по дългогодишния бюджет. Имайки предвид това, аз мисля, че нашата парламентарна комисия е в известен смисъл дискредитирана, защото се опитахме да откажем или да отложим освобождаването от отговорност на съвета. В крайна сметка освобождаваме, тъй като възниква проблем с бюджета. Така че нека да проявим повече реализъм. Става дума за господин Килакакис, а не господин Ставракакис. Не съм сигурен, че би искал да бъде, обърк, да бъде е, объркан с друг човек. От е, съвета и комисията има ли е, же, коментари? Знам, че сте тук. Е, но може би си водите бележки. Госпожа Яла Сендер има думата. Благодаря ви, господин председател. Много съм благодарна и на колегите за направените коментари. Със сигурност ще ги имам предвид. Освен това, ще помоля ако има предложения и различни идеи, да ми ги предадат. Е, те наистина ще бъдат полезни. Кипърското председателство, както се каза, наистина би могло да се включи успешно. За първи път ми се струва, че говорим за предишно председателство, което не е постигнало кой знае какво. Очакванията бяха високи, а като чили последното председателство не успя да се справи с натиска върху него. Разбира се, ние ще се опитаме да постигаме възможно най-добрите резултати, дори и чрез частични резултати, за да печелим битките по пътя. Благодаря на това, че предишният докладчик също се включи и с своя опит и знания. Разбирам и това, което се каза, че датското председателство до някъде ни разочарова, що се отнася до прозрачността и постигнатите резултати. Възоснова на това едва ли трябва да имаме високи очаквания и от кипърското председателство, но кой знае, понякога в живота има изненади. Надявам се, че секретарятът си е отбелязал идеята да се покани кипърското председателство. Когато отново разглеждаме темата. Бяха зададени въпроси по някои от точките, например девета точка. Наистина, тук текстът може да се подобри и с удоволствие бих разгледала възможните предложения. По точка 16. Струва ми се, че човек не може да бъде едновременно и любезен, и смел. Датското председателство така или иначе прояви до някъде добра воля. Аз не съм го сравнявала с шведското или испанското, доколкото знам, ние трябва да разграничаваме между различните председателства. Така или иначе, в началото датското председателство се опита поне да постигне някакъв напредък, да се справи с някои от трудностите, Доколко е успяло, това казваме в доклада. Но все пак ми се струва, че трябва да правим разграничения между председателствата, защото има някои от тях, които дори не се опитват. Освен това, на мен ми се иска да се запазят правата на Комисията по бюджетен контрол, така че тя да продължи да работи по тази тема това не са отношения между Комисията по бюджетен контрол и съвета. Това са отношения между съвета и Европейския парламент. Но аз искам да съм сигурна, че нашата комисия ще продължи да работи по темата. Вчера, всъщност, видяхме един ясен сигнал. Нашата работа често е критикувана. Понякога обаче сме и хвалени. Ролята ни е несъмнено важна. И парламентът ще продължи да изслушва становищата на Комисията по бюджетен контрол. Ние трябва да запазим тази схема на работа. Така че това, което съм казала в текста, разяснява единствено отношенията между Европейския парламент и Комисията по бюджетен контрол. Сега отговарям на господин Оди. Наистина правното основание тук е, е нещо, което не можем да тълкуваме. Може би самият правен текст не е много ясен, и от тук проистичат трудностите. Не знаем доколко се ангажира и втората камера в парламента, но така или иначе в нашия начин на работа парламентът е със законодател. И за това, в крайна сметка, ми се струва, че правните ни служби постигнаха максималното, те ни дадоха необходимата информация, за да можем да изработим една ясна позиция. Що се отнася до правната служба на съвета, тя като че ли не обслужва непременно председателството, понякога даже създава проблеми на председателството и от тук се стига до конфликти в самата институция. Ние възнамерявахме да проведем отделен семинар, на който да се обсъди ролята на всяка от двете институции. Иска ни се това да е един открит дебат. Надявам се, че съветът ще може да прояви по-голяма прозрачност и конструктивност. Освен това, ние ще трябва да разгледаме и правната гледна точка, а и бъдещите начини на работа. Всъщност тези въпроси не се повдигат за първи път в комисията. Сега разглеждаме освобождаването от отговорност, но тук опираме и до други сериозни въпроси. По природа аз самата съм оптимист. И за това вярвам, че можем да преодолеем някои от резервите, да преодолеем недоверието, да стигнем до по-голяма откритост, да се сложи край на параноята и манипулациите, които виждаме понякога в съвета. Но, като говорим за освобождаване от отговорност, свързано с административните задължения на съвета, където процентът от разходи е най-малък, може би тук наистина имаме убедителни аргументи. И трябва да търсим решения. Съветът отчита правомощието на парламента за освобождаване от отговорност. Същевременно обаче има недоверие. И ние трябва по някакъв начин да разсеем това недоверие. Административният бюджет на съвета не е особено голям, когато правим сравнението с други пера – И тук дори да изчакаме, не мисля, че нещата особено ще се подобрят. По-скоро може да се окажем в една по-трудна ситуация по отношение на контактите ни с гражданите. Може и да греша, но поне за тази година, която оценяваме, именно 2010 година, е добре да обсъдим проблемите на семинар – да ги обсъдим и с кипърското председателство и, както казах, с удоволствие бих приела вашите идеи и предложения за изменения. Благодаря ви. Мисля, че можем да приключим работата по тази точка. 6 септември, 6 часа след обед е крайният срок за представяне на предложенията за изменения. Така се връщаме на първата точка, която обсъдихме. Искам да се извиня на господин Котони, който завежда отдел в Генерална дирекция земеделие. Обръщам се към него с извинения, че може би много бързо разгледахме точките, но сега ще му дам възможност да отговори на съдържащото се в становището на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа по доклада. Разбира се, първо трябва да благодаря на докладчика за извършената работа и за приноса по предложението за преките плащания. Това е едно от основните предложения по реформата на общата селско-стопанска политика. Нека от самото начало кажа, че Докладчика поставя ударението върху необходимостта от упростяване, прозрачност и намаляване на административния товар. Ние сме напълно съгласни с тези цели – Всъщност, докато подготвяхме реформата на ОСП, непрекъснато разисквахме възможното упростяване на целия пакет по реформата на ОСП, по плащанията по първи стълб, това са преките плащания и също в контекста на предлаганото за селските райони. Както казах, това е тема, с която непрекъснато сме се занимавали и сме имали предвид и при съществуващата рамка, и при бъдещите предложения. Целта по-голямо опростяване, повече прозрачност, по-малък административен товар е цел, която трябва обаче да върви ръка за ръка с политическите цели на реформата на ОСП. И тук има един по-общ контекст и по общи цели, които комисията се опитва да постигне с тази реформа. Това трябва да се има предвид и когато разглеждаме изпълнението на реформата. По време на подготовката на предложението, разискванията с съвета и парламента, а и в хода на етапа изпълнение – на бъдещата ОСП, ще имаме предвид тези съображения. Също времено, господин председател, има няколко неща, на които бих искал да се спра. В доклада се отчита като положително решението за активните селскостопански производители. Това, че ние се опитваме да фокусираме подкрепата върху тези, които активно се занимават с земеделие. Това е отчетено като нещо добро. Същевременно се говори за липса на прецизност, за това, че не е много ясно кои селскостопански производители се изключват от преките плащания – е, това е препоръка и на Сметната палата, именно да правим разграничение между активно занимаващите се и тези, които не го правят. При политиките казах, че трябва да имаме предвид опростяването, но и други фактори, например при екологизирането. Тук не сме съгласни, че плащанията трябва да следват принципа на доброволност. Това беше едно от предложенията, а именно санкциите да се обвържат само с зелените плащания, което означава да изхождаме от презумцията за доброволност и селско-стопанските производители да решат доброволно да постигнат 30% екологизиране или да се откажат от тази цел. Целите, които са важни за парламента, трябва да се съчетават и с целите за развитието на селското стопанство. На първо място за нас е важно системата да обхване максимален брой селско-стопански производители, но на второ място е важно да имаме екологичния фактор. Също така, можем да разгледаме други схеми за подпомагане и да си зададем въпроса дали трябва да намалим таваните които са свързани с получаваните от производителите плащания. Може би това е необходимо, за да имаме целево определяне на бенефициерите. В този случай, ако разгледаме нивото на плащанията, трябва да се водим и от размера на стопанството. Може би най-големите стопанства нямат толкова голяма нужда от подпомагане. Трябва да мислим за най-нуждаещите се, а и същевременно за економиката на мащаба. Същото се отнася и за схемите за младите производители. Тези схеми са задължителни но те предоставят възможност на производителите да влязат в системата. И това е единственият начин да стигнем до една по-добре балансирана политика, която е насочена именно към най-нуждаещите се от нея. Господин председател, това беше от моя страна. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря ви. Наистина получихме много конкретни и точни отговори. Виждам, че госпожа Холмайер си отбеляза казаното. Също времено на 17 септември имаме гласуване, иначе до 12.12 .12 часа е срока за изменения. Благодаря ви. Така стигаме до 13-та точка, господин Милдер, междинен доклад. Господин Милдер няма как да присъства на днешното заседание. Гласуването е предвидено за 10 и 11 октомври, така че можем да разгледаме точката всъщност на 17 и 18 септември или да я отложим за тогава. Не виждам други точки, не виждам и друго по точка разни. Благодаря ви, ще се видим на следващото заседание, предвидено за 17 и 18 септември. Председателят благодари и на преводачите и отбелязва, че е винаги хубаво, когато си свършиш работата